Добре дошли след Великденската вакансия. Първо, нека приемем дневния ред. Благодаря ви. Одобряваме и протоколите от заседанията на 13 февруари, 27-8 февруари, съответно и тези през март. Приемам, че се одобряват. Съобщенията на председателя и докладите по текущите междуинституционални преговори ще направя утре. Преминаваме към шеста точка от дневния ред – финансови технологии. Ще разгледаме и измененията. Нашия докладчик е Кора. Заповядай, Кора. Благодаря ви, господин председател. Финтех вече е много модерна дума в финансовия отрасъл. Това се отнася и до САЩ, и до Азия, докато в Европа ние те първа разбираме важността на финансовите технологии. Много често на конференции задавам въпроса, кой притежава биткоин експертите, които присъстват, не ми отговарят, което показва, че не сме готови за бъдещето. В Европа трябва не само да чакаме да дойде следващата криза. Би трябвало да улесняваме новите технологии. Ако не прегърнем финансовите технологии бързо, пак ще изостанем. Повечето инвестиции в Интек са в САЩ, Китай, и Израел. Там са и най-големите компании в тази област. Дори в Латинска Америка и Африка имаме началните етапи на финтех. Би трябвало Европа да остане конкурентоспособна с инфраструктура и бързи иновации. Това трябва да е нормата на изключението. Възможностите са огромни и за индустрията, и за потребителите. За финтех мога да кажа, че това означава повече прозрачност, бързи и добри услуги, по-низки разходи. Финансовата индустрия също може много да спечели от финансовите технологии. Имаме и по-низки разходи и по-добро управление на риска. Европа има нужда да улесни на влизането на тези технологии, а не да го затруднява. Работихме с докладчиците в Сянка. Идеята беше да се подобри текста на моя доклад. Сега много се радвам, че можем да обсъдим препоръките, по които ние стигнахме до съгласие, нещо, което много ме радва. Имаме и общи приоритети. Най-важният сред тях е киберсигурността. Защото вече само във филмите ограбват банките с пистолет в ръка. Сега всъщност хакера, който работи някъде в някой гараж, е много по-опасен. Киберпрестъпността е глобален проблем. 280 милиарда долара ежегодно попадат в ръцете на тези престъпни индивиди и организации. Тази цифра сигурно ще стигне до 400 милиарда. В Германия е докладвано, че миналата година броя кибератаки се е удвоил. Очевидно проблемът е много сериозен. Над 80% от дигиталните данни в света всъщност са създадени през последните две години. Виждате експоненциалния растеж за много кратък период. Нещо, което е много притеснително. Трябва да работим по киберсигурността на банките и другите финансови институции да се правят стрес-тестове. Би трябвало и регулаторните органи да гарантират обмен на опит между компаниите и правителствата защото тук има много важни въпроси и за потребителите, и за правителствата. В бъдеще няма да има толкова голяма нужда от адвокати и економисти, а от технически специалисти, които да обработват големите масиви данни. Същото се отнася до финансовите регулатори. Те трябва да разбират сложността на тези технологии. Трябва да знаят как те могат да влияят на реалната економика. Изключително важно е да има и равни условия, тъй като в пазара на финансовите технологии навлизат много нови участници, не само банки и застрахователи. Има и малки стартиращи предприятия, както и големи участници, като Apple с Apple Pay или Google с Google портфейла – бъдещият клиент не се интересува дали продукта, който ползва, идва от традиционна или нетрадиционна банка или институция. Очаква да се прилагат същите правила. Затова и всички участници трябва да имат еднакви условия. Така ще има истински иновации. Не на последно място в Европа трябва да експериментираме с финансовите технологии, би трябвало да се натрупват познания, без да се вреди на потребителите. Не става дума за изключения от регламентите, а за промяна на нагласите, за мислене за възможностите, а не за проблемите. Нека да помислим за всичко, което Финтех може да ни предложи. В момента Европа напомня на един от нашите холандски състезатели, който принципно може да бъде световен шампион, но все още не е станал такъв. Ще станем, ако направим промените – благодаря на докладчика. Преминаваме към докладчиците в сянка. Господин Брайан Фейс, НП. Um, Благодаря, господин председател. Приветствам извършената работа. Искам да приветствам и докладчика ни, Кора. Благодаря и на останалите докладчици в сянка. Докладът е изключително важен, защото той е първият доклад на която и да било от европейските институции. Комисията има специална група, която работи по тази тема, но ние сме първи с доклада си, което показва ясно нашите приоритети и приоритетите на тази комисия. Струва ми се, че постигна добър баланс между финансовата стабилност като необходимост – и от друга страна финансовите технологии. Ние искаме да имаме стабилност, но също така и да поглъщаме иновациите. За нас този баланс между финансовата стабилност и отчитането на огромния потенциал на финансовите технологии беше особено важен. Трябва да кажа, че Европа не е, е водеща тук. Ако погледнем какво се инвестира през последните няколко години, ще видим, че Европа съвсем не е на първо място. 2015 година са инвестирани 20 милиарда. Всяка година има експоненциално нарастване на инвестициите в света. Ние трябва да догонваме би трябвало да имаме и капацитета за изследователска работа. Трябва да помагаме на бизнеса, независимо дали е голям или дребен. Същевременно имаме достатъчно центрове, които позволяват и в моята държава, и в някои други държави тази област да започне да се развива. Ние имаме места, където финансовите технологии се развиват. Е, в доклада се обръща внимание на приоритетите, Кора вече ги изброи, някои от тях като киберсигурността, но на мен ми се струва, че има нещо много важно за законодателите. Те трябва да разполагат с експертни познания, да работят с индустрията. Е, в нашия доклад ние обръщаме внимание на необходимостта да се учим едни от други, да работим с бизнеса. Би трябвало също така да има оперативна съвместимост, тъй да се каже, между законодателите в целия Европейски съюз. Нещо друго, което ние отчитаме е огромният потенциал на Съюза на капиталовите пазари в Европейския съюз. Трябва да се възползваме и от единия цифров пазар. Имаме 20 милиона компании в 28 държави членки, които в момента нямат достъп до тези улеснения при дебитните и кредитни карти. Следователно трябва да мислим за финансовите технологии и при единия цифров пазар и при Съюза на капиталовите пазари. И накрая стана дума за потребителите. И ясно е, че тези технологии могат да нарушат спокойствието на банките, но това ще бъде в полза на потребителите. Така ще има по-голяма конкуренция. Нещо добро и за бизнеса, и за потребителите, и в крайна сметка за финансовата стабилност най-важното. Благодаря. Uh, Ева Кайли има думата от от името на колегата Каталин, който не може да дойде тук. Ще представя неговите бележки. Първо поздравление за Кора. Проведахме много конструктивен диалог. В финансовите се говори и за данни, и за финансови пазари много фирми в Европа растат а, и се смята, че има простор и потенциал за развитие. Анализирайки тенденциите в Азия и САЩ, стигаме до заключение, че Европа не е лидер, защото не са предприяти някои важни стъпки и защото не са пред, предприяти мерки за насърчаване на новаторството. Затова ние се съсредоточаваме върху тези въпроси. Комисия трябва да разработи план за действие в рамките на стратегията с съюз на пазари, за да се постигне по-интегрирана и задълбочена система на, финан... на финансовите пазари и защита на инвеститорите. Режими на паспортинг, нови финансови услуги трябва да се предоставят в Европа чрез хармонизация на регулаторните подходи, за да не се, допълне, за да не се допусне е, произвол в, е, регу... в регулаторната дейност. Е, трябва да се осигури по-лесен достъп за лицата с увреждания. Трябва да насърчим технологични решения и да помагаме на потребителите, за да получат достъп до тези услуги. Има нужда от финансова и цифрова грамотност за добро използване на финансови технологии и за намаляване на риска. Киберсигурността. Ние поставяме акцента върху рисковете и сигурността. Киберсигурността трябва да бъде приоритет номер едно в плана за действие на Европейската комисията. Смятаме също така, че има нужда от подкрепа за технологиите, тъй като трябва да бъдат преодолени значителни пречки в регулаторната среда. Ние се притесняваме от нерегламентирано използване на биткоин за пране на пари и измами, но ние трябва да дадем подходящ отговор. В заключение има нужда от диалог между банките, компанията за финансови технологии и регулаторните органи. Поздравления за докладчик. Още един път сигурни сме, че Европа в бъдеще ще се превърне в важен център за финансовите технологии. Благодаря. От името на ЕКАРЕ господин Фокс. Няма го. От името на Обединената левица, господин Папа Димолис, благодаря господин председател. От името на Мариза Матиас, която е докладчик в Сянка и която ще пристигне в Брюксел по-късно днес. Искам да благодаря на докладчика за доклада и компромисите, които тя ни изпрати. От самото начало на разговорите по финансовите технологии, нашия докладчик Сянка изрази своите притеснения относно едностранния подход финансовите институции не би трябвало да работят само за собствена печалба, да обърнат внимание и на потребителите. В доклада не се правят предложения за преодоляване на този недостатък. В Съюза на капиталовите пазари конкуренцията е основната, основния приоритет. Защита на потребителите е, отсъства от проекто доклада. Не сме съгласни че финансовите технологии ще доведат до повече прозрачност и по-добро, по-добра регламентация. Различните технологии са свързани с различни регулаторни проблеми. Докладът отчита само част от опасностите, свързани с увеличаващата се скорост на финансовите решения. По-добрата защита на данните предполагат повече ограничени независим процес на регламентация. Това отсъства от доклада идеята за регулаторна регулаторни експерименти 10 години след началото на кризата не е удачно. Докладът беше усъвършенстван в частта защита на потребителите но има какво още да се направи, така че потребителите да са спокойни, че не са застрашени от нови технологии и големите предприятия. Тази част трябваше да бъде разработена по-обстойно. Информирането на потребителите е много важно и е хубаво, че бяха включени и тези въпроси най-сетне защитата на личните данни трябва да получи повече внимание. Смятаме, че и нежеланите поща трябва да се забрани. Благодаря на докладчика за свършната работа и аз ще предам основните акценти на дискусията на нашия докладчик в Сянка. Господин Райманс от името на Зелените, благодаря и аз ще благодаря на докладчика за извършната работа. Смятам, че ние подходихме към текста по много конструктивен начин. Споменахме много от ползите и исковете, свързани с тази технология. Това е, хубавото, защ... това е хубаво, защото това е първият доклад в тази област. И от друга страна, да бъдем честни, това е доклад посветен на този въпрос и ние говорим и за положителните и отрицателните аспекти, без да взимаме решение за това как да ги регулираме. Когато стигнем до тук през следващите години, аз се притеснявам, че няма да бъде лесно да се постигне съгласие между всички групи, но на сегашния етап смятам, че беше много важно да се повдигнат тези въпроси. Финансови технологии са инструмент, те не са нито добри, нито лоши сами по себе си, то приличат малко на чука, с който можеш да създадеш, но и да разрушиш нещо. Надявам се, че ние е, ще обърнем внимание само на рисковете, но и на възможностите, тъй като има сериозен потенциал за повишаване ефективността на пазарите, за намаляване на разходите за сделките. Ако успеем да постигнем баланс, смятам, че докладът е, ще бъде важна първа стъпка. Благодаря, казва председателят. Не виждам колеги от НСЕ и СПД и така привлича на вниманието на председателя Нина Гил. Благодаря и аз приветствам доклада на Кора. Темата за нас е много важна, имайки предвид, че финтек може да промени финансовия сектор из основи, ние трябва да положим усилия на този регламент да не остарее бързо във времето. Финансовите технологии не би, трябвало, не би трябвало да изключват никого. Има много хора, които са финансово неграмотни и на тях не им е лесно да се ориентират, независимо от съществуващите технологии. Също така бих казал, че много фирми в областта на финансови технологии са със седалище в Обединеното кралство и това ще повлия и в контекста на преговорите за Брексит това ще няма да бъде важно, така че трябва да се обърне внимание на постижението на тези фирми. Това, което, въпрос, който аз повдигаме за роботизираните консултации, това може да има въздействие върху пазара на труда и особено в банковия сектор. В, много е важно комисията да обърне внимание на социалният аспект на финансовите технологии тогава, когато започна комисията да разработва пъна за действие. Благодаря, господин Балц. Благодаря, господин председателю. Кратък коментар от моя страна. Първо искам да благодаря на докладчицата за изготвения доклад, който е много успешен според мен. Като цяло по тази важна тема трябва да водим дискусии. В доклада вече са отразени някои аспекти, но остава въпроса как ще се подходи към бързината на промените в областта на финансовите технологии и как ние в качеството си законодатели и регулатори ще подходим. Има много важни аспекти, свързани с тази тема и трябва да помислим дали редовно ще се занимаем с тях, дали ще получаваме информация за новостите в тази област и ще можем да реагираме адекватно. Доволен съм от това, което е представено, но като цяло, що се отнася до бъдещето, трябва да имаме предвид, че в тази област се случват много промени. Бързината с която се случват промените, е много бър бърза и законодателите трябва да са наясно с това. Трябва да се помисли по какъв начин като цяло ще се отнасяме към тази тема, как ще се занимаем с нея и по какъв начин ще реагираме на промените по възможно най-адекватния и бърз начин. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Съгласен съм с вас. Перванш Перес. Аз искам да подкрепя колегата Балц, разбира се. Ние всъщност гласуваме нещо, което е добър път за бъдеще. Но мисля, че след като темата е толкова важна, наистина Европейския парламент трябва да се произнесе по нея, трябва да обсъдим предизвикателствата. Спомняте си е, трудностите при законодателството около ПРИПС. Ние работихме без да знаем какво се случва, когато купиш пакетен продукт на iPhone. Оказа се, че те наречените аутсайдери имат голям проблем също така с финансовото информиране. Всичко това трябва да се промени, трябва да се адаптира. Но ми се струва, че едва ли законодателството е единственото място, където трябва да се интегрира логиката на финансовите технологии. В доклада е, виждаме притесненията на либералите за киберсигурността, нещо, което е свързано с бъдещите развития на финансовите технологии. Проблемът наистина е важен – трябва да помислим и за бъдещите дебати, които със сигурност ще се случат. Не знам под каква форма, дали ще дойдат от комисията или колегите от НП, не знам. Но със сигурност ще се повдигне една тема, а именно темата за веригата на отговорността и защитата на потребителя, тъй като в класическия случай отговорността се поема от веригата, която дистрибуира продукта. При финансовите технологии обаче тази дистрибуция като механизъм е нещо много различно. И всъщност продаващия технологията има пряк достъп до потребителя, пряк и мигновен – това със сигурност ще бъде обсъждано в бъдеще и ние трябва да започнем да работим и по този проблем, да помислим за защитата на потребителя в бъдеще. Разбира се, при финансовите технологии можем да кажем, че Европейския парламент би трябвало да е първия, който говори за веригата на отговорности, която в крайна сметка засяга потребителя. Но това е важна тема, която също трябва да се разработи, ако искаме да сме последователни и в финансовата област и защитата на потребителите. Благодаря. Някои важни теми са свързани с това досие, разбира се. Сега мога да дам думата на нашия докладчик или... А, ето и комисията има представител. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Комисията няма какво да добави. Смятаме, че докладът е балансиран, както и компромисните изменения. Финансовите технологии са включени в редица цели. Времето обаче изтича и трябва да се види как ще се действа за напред. Ние смятаме, че финансовите технологии представят много възможности, що се отнася до достъпа от страна на потребителите, МСП и за финансовите технологии доставчици на услуги, ефективността за финансовите пазари ще се увеличи, като ще бъдат обхванати и малките играчи на пазара, ще бъдат премахнати бариерите, ще създаде по повече конкуренция в рамките на единия пазар. Има и нужда да има ясна политика за създаването на рамка за данните. Данните са много важни във връзка с финансовите технологии, сигурността на данните и тяхната цялост са много важни. Трябва да има и политическа неутралност. Принципът за съразмерно също трябва да се спазва. Подходът е свързан и с оценка на риска и трябва да се види какви правила ще се прилагат. Това е начинът по който ще се действа за напред. С нетърпение очакваме по-нататъчното развитие на доклада. Има публични консултации, които се провеждат в момента, ще продължат до май и юни и след това комисията може да види какви мерки и инициативи ще бъдат представени след лятото. Благодаря ви. Благодаря. Сега докладчикът Кора. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на останалите оратори за широката подкрепа. Много е важно е, че сме очертали общите принципи. Нямам отговор на всички въпроси, не говорим тук за панацея, но важното е да се поставят истинските актуалните въпроси. Да, много казаха, че е нужно да се има предвид бързите промени. Перванш спомена отговорността. Беше казано, че трябва да се претеглят интересите на потребителите и на търговците, да се постигне правилния баланс препоръките от парламента може да са добра добавка към стратегията на комисията. Графикът е на лице, трябва да се придвижваме напред. По него финансовите а, технологии са много важни и трябва да, да знаем дали искаме да сме на маста или в менюто, но ние искаме да да сме на масата, защото отнася до финансовите технологии. Благодаря. Гласуването ще е утре. През май, втората сесия на май ще бъде гласуването на 24 май. Сега преминаваме към другата тема, която беше по-напред в дневния ред. Това е доклада на господин Виегаш, политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността. Моля, имате думата. Bom, em primeiro lugar, gostava de, de agradecer a flexibilidade. Благодаря. Искам да ви благодаря за гъвкавостта, която проявявате и променихте реда на дневния ред. Аз закъснях, защото полетът ми се забави и много се радвам, че ми давате възможност сега да представя доклада си. Няма да ви отнема много време. Имате копия на предложеното становище. То е много кратко, сбито и ясно. Исках само да кажа, че когато изготвяхме първоначалния вариант на становището, се опитахме да следваме един прагматичен подход. Подход, който действа въз основата на обективни становища. Обществото е такова каквото е, то не е безгрешно. Пазарната економика води след себе си до редица последици. Държавите не могат да избягат от тях. Държавите трябва да поемат своите отговорности. Статистическите данни отразяват а, е, нивото на бедността. Много хора се сблъскат за бедността, въпреки че работят. Броят на международните органи... редица международни организации са подчертали важността на промяна на преразпределянето на е, средствата. Изправени сме пред обективни факти и няма как да ги подминем. Фактите са такива, каквито са. Това се крива в основата на апела, който отправям чрез това становище – Инструментите, с които разполагаме и които помагат да се подобри економическата реалност, пред която сме изправени, се прилагат. Економическия климат доведе до различни ограничения, които се наложих в държавите членки, като държавните бюджети се държат под контрол. В същото време, ако видите, как, ако погледнем къ, към реалността, ще видим, че се насърчават такива политики, че трябва да се насърчават такива политики, които ам, да доведат до социална справедливост, но трябва да се отиде отвъд това, да се използват ам, пазарните показатели. Освен това е необходимо да се използват и показателите за неравенството и разпределянето на доходите. Трябва да сме много внимателни, когато говорим за бедността, защото тя се разпростира в момента. За какво говорим тук? Има ключови публични ресурси, които не преминават през държавите членки. Говорим тук за тези ограничения, трябва да се опитаме да се справим с бедността в целия Европейски съюз. Трябва да има минимално ниво на доходите. Това не е идея от ГУЕ, това е идея, която е представена от основните международни организации. Те също призовават за въвеждането на ам, минимален доход. Международните институции посочват че нивото трябва да е 60% от средния доход. Е, и е, но Това е, което искам да предложа на вашето внимание и нещо, което трябва да обсъдим. Становището ми е кратко, като цяло, но съм, отразила тези, от, съм отразил тези аспекти в него. Готов съм да приема вашите изменения, които могат да обогатят становището и могат да доведат до постигането на широк консенсус. Благодаря от името на НП Вана Малетич от името на Романа Том. You, will... Благодаря, господин председател. Аз ще представя изказването на госпожа Томич като наш докладчик в сянка. Първо Искам да благодаря на господин Виекър за работата му по доклада. Има три основни точки на госпожа Томич. Те са следните. Първо, много е важно да има мрежа за социална защита за хората с времени финансови трудности. Но държавите членки са тези, които би трябвало да разработят тези мрежи и да ги определят. Знаем, че най-важното е да се даде възможност на хората да печелят достатъчно за себе си и семействата им. Не бива да се стимулират да зависят от социални обещетения за безработица, така че Нека помагаме на хората с времени затруднения, но нека това не се превръща в доживотна политика. На второ място държавите членки са развити по различен начин економически, имат и различен ресурс. Не бива да се забравя, че задължението за минимален доход натоварва финансовите системи на държавите членки. Тук трябва да се търси баланс. Необходимо е да се направи повече, за да се стимулира економиката, да се разкрият и нови работни места. Това ще даде на хората независимост от финансовата подкрепа. И на трето място връзката между фискалната консолидация и намаляването на бюджетния дефицит, както и намаляването на социалните разходи, не може да бъде добра основа за дебат. Ние трябва да настояваме на интелигентно и отговорно разходване на средствата, ефикасно инвестиране на обществените пари. За това трябва да се мисли, когато говорим за социалната сигурност и други форми на обществени разходи, така че ние ще продължим да работим с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря от името на социалистите и демократите Перваш Берес. Благодаря. Аз говоря от името на Мануел Морел, който се извинява, тъй като е възпрепятстван. Но той се радва, че вече въпроса за минималния доход навлиза в европейския дебат – той участва в предизборната кампания. Според него трябва да има баланс, да се търси солидарност, отговорност и същевременно да се помага на структурните реформи, които често се оказват слепи. Той обръща внимание на необходимостта от заетост – и на факта, че социалните политики, обществените политики са много важни и за работата на Комисията по економически въпроси. Той поздравява нашия колега за извършената работа и му напомня социалния контекст, в който работим. 2015 година около 25% от хората бяха застрашени от бедност и социално изключване. Имаме неравенство, неравенство и в наследеното, и в припечеленето. нещо, на което е обърнато внимание в стратегията 2020, но според колегата трябва да се въведат и някои нови показатели. Би трябвало да се търсят и по-насочени мерки срещу неравенството, да се мисли за покупателната способност. Как тя да нараства по-бързо от инфлацията и как да се избегне неприятния дисбаланс. Комисията би трябвало да излезе с рамкова директива по минималния доход в Европейския съюз. И МВФ и други са говорили за бюджетните мултипликатори в Европейския съюз и за политиките на минималния доход, които могат да се финансират по този начин и така да намалят неравенството. Да не забравяме, че има държави с солидно установен задължителен минимален доход и всъщност те много по-добре оцеляха при кризата, оказаха се стабилни, използват и стабилни а, показатели. Последното, което колегата изтъква, е свързано с всеобщия минимален доход – Според него този минимален гарантиран доход е нещо, което тръгва от гражданска инициатива през 2013 година. Разглежда се и в Парижкия сенат. Там комисията вече е направила своята оценка, започнато е и обществено допитване по темата принципно се обръща внимание на економическата солидарност и борбата срещу неравенството. Нещо, което е много важно, защото в Европа неравенството нараства и това застрашава вече самия европейски проект. Сега от мое име, ако ми позволите, господин председател, също ще кажа няколко неща. 2010 година комисията разгледа стабилизаторите при минималния доход. Това е много важен въпрос, тъй като много често се предлага да изхождаме от средната заплата като референтна стойност. Но според мен в някои държави е много по-важно да мислим за прага на бедността като референтна стойност. Благодаря от името на ЕКР господин Лука. Благодаря, благодаря на докладчика за неговото становище. Това не е становище, което да отразява позицията на ЕКОН, а по-скоро отразява позицията на ГУЕ. Много трябва да се работи е, по този доклад, за да бъде подкрепен от мнозинството. Трябва да се прави разлика между бедност и неравенство. В момента тези понятия се ам, смесват в а, това становище. Трудно е тези понятия да бъдат ам, количествено определени, Трудно е да се определи точно какво е нивото на неравенство в една държава, в едно общество. Но е добре да се предвиждат стимули за ефективно разпределяне на дейностите в едно общество, да се целят по да се цели по-високо ниво на ефективност в економиката, предложението ми е да се концентрираме върху бедността и понятието за неравенство да бъде изключено. Необходимо е да кажа, че а, сме а, против а, това ниво, което е определено тук, повече, поне 60% от дохода, от средния доход. Тази концепция буди съмнение у мен, когато е свързана с бедността, тъй като благоденствието на едно общество се определя по други критерии. Трябва да споменем и какво е нивото на миним... какво да е нивото на този минимален доход. Минималният доход има предимства пред минималното заплащане. Трябва да кажем, че няма как да има минимално заплащане, а трябва да има някакво ниво на минимална финансова сигурност. Това, което липсва в този подход, или ще се изразя по друг начин, това, което е прекалено изразено в, тази станови... в това становище, е ам, разпределянето на държавно ниво може чрез економически растеж да се стигне до допълнителни доходи, да се създадат възможности и стимули за по, постигне на по-високо ниво на доход. Понятието за економически растеж липсва тук, както и целевото функциониране на пазарите. Когато се говори за минимален доход, трябва да се има предвид, че не може да се омалуважава скалата на заплащането. Трябва да се предвиди, че трябва да има връзка между минималният доход, без да се полага труд и доходът, който се получава чрез полагане на труд. И трябва да се има предвид и данъчната стабилност, като се има предвид, че има много държави в Европейския съюз, които са свръхзадлъжнели. Готов съм. Искам да отбележа, че не съм говорил толкова дълго, колкото госпожа Перес. Не виждам някой друг да иска думата от името на Алде. Госпожи, господин Уртасон от Зелените. <clears throat> Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на господин Виегаш за неговата работа, за представенето на това становище. Ние сме доволни в нашата група от него. Той е наистина добра основа по тема, която е изключително важна. От доста време е в Европа говорим. Имахме и доклада на економическия и социален комитет преди няколко години. Мисля, че трябва да преразгледаме минималната скала, защото има някои важни промени, както и проблеми, които всички ние разбираме. Необходими са ни нови механизми, не само да облегчаваме бедността, но да помагаме и гражданите да видят, че Европейския съюз се грижи, че той наистина търси начини да им помогне, защото това е голямата хилесова пета на европейския проект. Така че от това зависи и доверието към европейския проект, за това е толкова важна темата. Със сигурност казаното в становището ни се струва важно и правилно, но освен това би трябвало в ЕКОН да добавим, че наистина в някои държави членки бедността е сериозен проблем. 23% безработица и това всъщност затруднява економическото развитие. Би трябвало да има конкретни умножителни фактори, да се каже, че разпределението на богатството е пряко свързано и с възможностите за растеж. Не става дума само да си говорим за неравенство. Би трябвало да отидем и малко по-далеч. Имаме данните на МВФ, е, от една страна нарастването на БВП, според данните на МВФ, със сигурност е по-голямо тогава, когато нямаме такова голямо неравенство между тези, които са най-отгоре и най-долу и съответно плащаните от тях данъци. Затова трябва да помислим за минимален доход в Европейския съюз като основа. Това би било нещо добро за дебата. Ние одобряваме становището, но ще настояваме на някои въпроси, например да се проучи механизма за минимален доход, който се прилага в държави като Финландия или се прилага само от местните власти. Имам предвид този гарантиран минимален доход. Мисля, че това е също нещо, което трябва да анализираме и със сигурност, доколкото разбирам, се предлага да се напише директива, да имаме марко, рамкова директива за минималния доход. Това ми се струва добро предложение и ще работим заедно с докладчика. Благодаря. Не виждам а, други желаещи от а, политическите групи, нито пък а, някой от колегите иска да се изкаже. За това ще дам думата на докладчика за заключителни думи. Отбелязах всички направени предложения, в това число и критичните бележки. Смятам, че всички те са много основателни. Разбира се, ние говорим за проект, който подлежи на промяна. Готов съм да обмисля всички направени предложения. Много искам това да бъде становище на цялата комисия по економически въпроси, а не а, само на някои от групите. Нека да запретнем ръкави и да разработим един текст, който, около който да се обединим. Има един въпрос, който следва да бъде подчертан. Както казах, е, ние трябва да съобразяваме с действителността в своята работа. Но пазарът се провали и създаде явлението бедност, и явлението ниски заплати. Цифрите са обективни, те са тревожни. 23% от населението живее под чертата на бедността и това е тревожен факт, който заслужава подобаващо внимание. Ако в дебата започнем да обръщаме внимание на по-общите въпроси, ако започнем да обсъждаме дали имаме нужда от мерки, свързани с предлагането или търсенето, можем да търсим ефекта на дадена политика върху пазара на труда. Ако разширим дебата, за да включим тези по-широки области ще бъде по-трудно да постигнем споразумение. Настоящия текст има за цел да посочи провала на пазара, да посочи реалността, която е тежка за много наши граждани и каква политика да приемем, за да се неутрализира този, това отражение. Да, съгласен съм, че държавите играят много важна роля. Разбира се, не можем да въвеждаме централизиран подход, но заедно с това е необходимо да се приемат а, някои основни насоки, които да отразяват позицията на парламента а, по една реалност, която не е много розова. Би трябвало да покажем на гражданите, че парламента е наясно с наличието на бедност, с необходимостта от мерки, които да е, ограничат това явление. Бедността и неравенството, да, те са различни неща и аз съм съгласен с това, което беше казано тук. Но заедно с това в обществото има ресурси за всички. Не говорим за страни в а, а, южната част на Африка, говорим за Европа, но на какво ни показва действителността. Има неравенство, но и тук не мога да навлизам в а, много подробности, но има причини, а, които водят до неравномерно разпределение на богатството в рамките на една страна, на един регион, доходите на някои превишават многократно доходите на други. То, за това няма чисто економически обяснения. Това неравенство не е непреодолимо. Благодаря ви за коментарите и а, разчитам да работим а, заедно. Благодаря на всички. А, сега срока, а, сроковете разглеждане на изменението 29, гласуване в ЕКОН 9 юни, гласуване в ЕМПО 22 юни, гласуване в пленарната зала се очаква да бъде през октомври. Благодаря ви, закривам заседанието. Утре започваме в 9.30 с изслушването. Благодаря ви.